винаги е, иска да работи за най-високи стандарти в е, пътната, в авиационната безопасност. Благодаря ви много. Благодаря. Благодаря, е, господин комисар. А с това приключваме дискусията. Ще има предложение за резолюция а, в а, сряда в 11.30 ще гласуваме. А сега Минаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на господин Зебер за приоритетни вещества в областта на политика за водите. Първо ще дам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Позволете ми първо да благодаря на всички, които участваха в работата по предложението за директива. Благодаря им за конструктивното сътрудничество, установено между всички политически групи. Благодаря и на съвета, който бе подпомогнат от комисията при намирането на едно бързо решение, ползващо се с подкрепата на всички заинтересовани страни. Политиката в областта на водите е дългосрочна политика. Тя е насочена към осигуряването на чиста вода за нашите граждани. Водата е в основата на живота. Тя е особено важна не само за хората, но и за всички живи организми на планетата Земя. През 2000-та година приехме рамковата директива за водите. Това е един основополагащ законодателен акт, който представлява краягален камък и в световен мащаб. Тази директива включва три основни елемента. Първо, отнася се до всички водни басейни. Второ, залага на трансграничното сътрудничество. Трето, до 2015 година се предвижда постигането на добро екологично и химично състояние на европейските водни басейни. За тази цел ще допринесе директивата, която ще обсъдим днес, тъй като по нея са предвидени конкретни норми за постигането на добро химично състояние на водите. За съжаление, проучванията показват, че има все още много какво да се направи, както по отношение на доброто екологично, така и по отношение на доброто химично състояние, най-вече на повърхностните води. Стандартите за качество на околната среда, предложени по новата директива, се отнасят до 15 нови вещества. В една предишна директива от 2003 година бяха очертани 33 вещества, които са особено опасни за водната среда и за човека. Сега работата бе изнесена на нов етап – бяха определени още 15 вещества в резултат от дълги разговори с заинтересованите страни по 7 от вече вписаните в текста, в предишния текст вещества бяха променени стандартите. Предвиждат се промени и при измервателните методи. Следва да се правят замервания не само по отношение на опасността за хората, но и по отношение на цялата жива част на екологичната система. Компромисът, който постигнахме, включва следните аспекти. Бе въведен нов списък за наблюдение. В този списък са включени вещества, които следва да са обект на особено наблюдение и на по-нататъшен етап да бъдат квалифицирани или като опасни, или като безопасни. С други думи, предвижда се специален мониторинг за веществата, включени в списъка за наблюдение. Към момента той включва 10 вещества. Всяка година ще се при, прибавя по едно. Второ, в обхвата на текста бяха включени веществата от значение за фармацевтиката. Става дума за два хормона. Единият от тях се използва за противовъзпалителни лекарства. Той ще бъде включен в списъка за наблюдение и в бъдеще ще е обект на много особ... на особено наблюдение. Това е много важно, тъй като водите в Европейския съюз са особено замърсени с вещества, използвани в фармацевтиката. Предвиден е нов крайен срок до 2027 година. Парламентът въведе и така наречените кръстосани връзки. Ако определени вещества са допустими по други законодателни актове, в бъдеще следва въпреки това да бъде проверено тяхното въздействие върху водите. Ако има някакви проблеми с това въздействие, следва да се преразгледат разпоредбите, допускащи използването на тези вещества. Благодаря, господин Поточник, от името на комисията. Госпожо председател, почитаеми дами и господа депутати. Най-напред искам да благодаря на докладчика и да го поздравя господин Зибер за неговата работа по предложението на комисията. Искам също така да благодаря на комисията по въпроса на околната среда за това, че подкрепи нашият подход. Благодарение на нейната подкрепа ние можахме да запазим в компромисния текст някои от най-важните цели. Комисията разглеждат предложението като особено важно по най-малкото три причини. Първо, то предлага актуализация на списъка на замърсителите, така наречените приоритетни вещества, съгласно директивата за водите. Тази актуализация, актуализация разчита на най-новите научни постижения по отношение на химикалите и веществата – включително на онези, посочени от парламента при приемането на директивата за качеството на водите през 2010 година. Предвижда се мониторинг на замърсителите във всички страни членки. Това е особено важно, тъй като някои от тези вещества са токсични, много токсични и се натрупват в организма. Те са кумулативни. Затова трябва да се вземат мерки за намаляване на тяхната концентрация до безопасни нива или постепенното им премахване от водите. Предвижда се също така еднакви стандарти за новите вещества, ново, новоидентифицираните вещества. Това е особено важно за замърсяването, което те причиняват. Предложението също така предвижда подобрена информация за химическото състояние на водата. По този начин ще могат по-добре да бъдат разбрани усилията за подобряване на качеството на водите. Комисията по околната среда допълни тази работа, като внесе изискване за своевременно електронно предаване на информацията. Трето, Предвижда се организъм за по-добро идентифициране на приоритетни вещества в бъдеще. Този нов механизъм ще даде възможност на страните членки да осъществяват мониторинг на допълнителни вещества и тяхното въздействие върху околната среда или човешкото здраве. Следователно, предложението е важна крачка напред. Обаче, фармацевтичните вещества, за които комисията настоява да бъдат включени, те са три а, сега те са прехвърлени в първият списък за наблюдение. В компромиса се признават опасностите, които тези вещества носят и те ще бъдат включени в списъка за наблюдение, за да може по-лесно да се а, формулират мерки за избягване на рисковете. Съжалявам обаче, че а, въпреки въпреки научните доказателства, тези вещества няма да бъдат направо включени в приоритетния списък. Тук е необходим а, съразмерен подход. Подхода към други фармацевтични продукти в околната среда ще продължи чрез разработването на стратегически подход за решаване на проблема. Почитаеми дами и господа, а, за това предложение е, се крие голяма работа. Научна а, работа, оценка на научните резултати, работа в страните членки, работа на научният комитет за оценка на рисковете за околната среда и човешкото здраве. Научните данни за опасността от тези вещества оправдава по-кратки срокове за изпълнение на предложението. Сегашните економическа конъюнктура, кризата не могат да бъдат извинени за забавене на предотвратяването на тези рискове. Но а, ние приемаме компромисното споразумение, а, за да може да а, имаме нещо на лице. Комисията е готова да работи с страните членки за осигуряване на гладко и ефективно прилагане на предложението. Сегашната стратегия за прилагането на а, рамковата директива съществува именно за тази цел. А, необходимите допълнителни насоки ще бъдат включени в стратегията и работната програма за 2013-2015. Обеден съм, че тази директива ще допринесе значително за подобряване на качеството на водите и по този начин ще има и положително въздействие върху здравето на хората. Редица от промените обаче внесени в предложението на комисията по време на първо четене изисква комисията да направи три декларации във връзка с предварителните програми за мерки за новите приоритетни вещества и за а, рисковете, свързани с фармацевтичните продукти. Второ, зависимостта на законните срокове от не, което, незадължителните насоки. И трето, а, и, клаузата за а, актовете за прилагане. Ние ще поискаме тези наши е, съображения, резерви да бъдат записани в протокола. Независимо от тези резерви, Комисията разглежда резултата като положителна крачка в правилна посока и приема компромисния текст. Така че, господин Зибер, е, почитаеми дами и господа, още един път ви благодаря. Благодаря, господин комисар Поточник. А сега от името на политическите групи и най-напред ще дам думата на Криста Клас от името на НП за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар Поточник, уважаеми колеги. Всички сме много чувствителни по отношение на водата. Не еврото доведе до първата гражданска инициатива, а водата. Милиони европейски граждани са загрижени във връзка с водните ни ресурси. Те държат на безопасна, чиста вода. Регламентирането на водните ресурси е обект на законодателни разпоредби с задължителен характер. Единствено едно добро законодателство може да противодейства на замърсяването на водните ни ресурси. Днес говорим за приоритетните вещества във водите. След три кръга, три странни разговори постигнахме един добър компромис, което ме радва. Благодаря на господин Зебер за деликатността, която прояви по време на преговорите. Разработването на нови техники, на нови методи на анализ изисква постоянни промени в законодателството. Възниква и загриженост във връзка с промени, отразяващи се върху околната среда и върху хората. Приоритетният списък, списъкът с приоритетните вещества, както и списъкът за наблюдение са само един от елементите на новата директива. Много е добре, че фармацевтичните вещества ще бъдат поставени в списъка за наблюдение но мисля, че самият списък за наблюдение трябва да бъде поставен под наблюдение. Той трябва постоянно да бъде актуализиран. Включените в него вещества следва да бъдат включени или в списъка на приоритетните вещества, или да бъдат заличени от списъка за наблюдение. Постигнатият компромис е една положителна крачка напред към гарантирането на безопасността на водните ни ресурси и на общественото здраве. Благодаря на колегата Клас, господин Крито. Арсенис от името на социалистите. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. В рамките на тази директива ние поискахме да се впишат медикаментите в списъка за наблюдение, да се следят концентрациите им. Комисията може да обсъди отново този въпрос при следващото преразглеждане на текста. Ние поискахме да бъдат променени процедурите за одобряване на медикаменти, за да се отчете ефекта им върху околната среда има по-строги критерии за вещества, които вече са признати за опасни. Жалко е обаче, че не се възползваме от тази възможност, която имаме сега, относно а, а, графика а, за постигане на целта до 2025 година. Знаете, че нещата се променят в Европа. Вие имате писмо от синдикатите в сферата на транспорта, които настояват да не допускате приватизиране на фирмата за водоснабдяване в Солун. Има също планове да се отклонят водите на река, за да може да се използват за производството на електроенергия. Това е неприемливо да се унищожава по този начин един природен парк. Затова искам да привлека вниманието ви върху този проект. Госпожа Герлинг има думата. Благодаря. Качествата вода е приоритет за всички ни, но трябва да бъдем реалисти. Какво може да се постигне и в какви срокове? Винаги съм била против включването от страна на комисията на трите фармацевтични продукта в списъка, защото мисля, че много скъпо ще бъде тяхното отстраняване. 35 милиарда евро само в Европейския съюз би струвало това и затова не съм съгласна с комисията, която казва, че има неопровержими научни доказателства за вредата от тях. Ако беше така, всички щяхме да гласуваме за тях, но доказателствата не са неопровержими също така не е приемливо домакинствата да плащат големи сметки за вода по време на криза. Радвам се, че по ключовите въпроси трилогът е постигнал компромис, приемливо споразумение по отношение на списъка за наблюдение и сроковете за това, ще гласувам за доклада. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Естрела. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, замърсяването на водите е сред основните заплахи за водната среда. То поставя на карта качеството на питейната вода и е сред основните причини за загриженост във връзка с околната среда. Рамковата директива за водите предвижда постигането на добро екологично и химично състояние на водите до 2015 година. В нея се предвижда стратегия за борба срещу замърсяването на водите. Преразглеждането на списъка с приоритетните вещества дава възможност за включването на нови вещества, представляващи заплаха за водната среда фармацевтичните вещества се предвижда да бъдат включени не в списъка с приоритетните вещества, а в списъка за наблюдение. Много е важно да се осъществява наблюдение именно върху тези вещества. Трябва да гарантираме ефективен контрол на последиците от присъствието на тези вещества в водата. Търсим и взаимодействие с други законодателни актове, като акта за пестицидите или директивата РИЧ. Благодаря ви. Спонтанни изказвания. Двама колеги са поискали да се изкажат. Господин Табачи. Поточник Бистошур. Рихард Зейбер. Благодаря. Господин Поточник, господин Зебер изготви изключително важен доклад за водите. Той е важен и за а, Унгария. Необходимо е да има общностно законодателство. Ние се нуждаем от европейска рамка, за да се а, защити качеството на водите ни. Имахме вече а, един случай с а, замърсяване с цианит на река Тиса. Подобрихме междувременно качеството на водите, след присъединяването към Европейския съюз, но има доста райони в Унгария, където има високо съдържание на нитрати във водите, дори към момента. Ето защо е толкова важно това досие да допринесе за подобряване на здравето на всеки европейски гражданин. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Водата е общо благо и ние трябва да следим за нейното качество в името на здравето, но необходимо е да имаме публични услуги в водоснабдяването. Необходимо е, е, тук да работят експерти, мерки за защита на водата в името на стратегическите цели на общото благо. Трябва да направим това, защото водата, включително и в Португалия, не отговаря на необходимото качество. Но свидетели сме на непрекъснати намеси от е, страна на Европейската комисия, която се меси в работата на водоснабдителните предприятия. Това сериозно се отразява на качеството на водата. Тези действия са абсолютно неприемливи. И това, което чуваме тук, оправдава нуждата от законодателството, за което става дума. И мисля, че това стана ясно в преговорите между парламента и комисията. Комисарят Поточник, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Зибер знае, че преговорите не бяха лесни. Повече от 10 заседания на работната група на съвета, много заседания на Корепе, три технически триалога бяха проведени, за да се постигне споразумение. Считам, че вие свършихте отлична работа, за да стане това възможно без помощта на Европейския парламент относно списъка за наблюдения и включването на фармацевтичните вещества, този документ нямаше да постигне напредък. Относно разходите, които бяха споменати, знаете, че винаги, когато предлагаме нещо, ние правим оценка на въздействието. Разбира се, нещо не е безплатно, но винаги трябва да си поставим въпроса колко ще струва за да се поправи щетата и колко ще струва, ако не се допуска щета. Когато правим преразглеждане, през следващите пет години ще видите, че разходите за изчистване на замърсяването ще бъдат много по-високи, отколкото недопускането на такова. Затова винаги трябва да се прави подобна съпоставка между разходите и ползите и да се поддържа този баланс. Ние разбираме напълно, че това трябва да стане по начин, който допринася за подобряване на здравето на хората, както и състоянието на околната среда, но да бъде ефективно. Относно научните доказателства, ние считаме, че всички предложения са базирани на научни доказателства. Имаме цял списък ако добре помня, списъкът беше доста дълъг. Разбира се, науката винаги ще се развива и когато се появят нови доказателства в бъдеще, ние, разбира се, ще ги вземем предвид, независимо дали идват от заинтересовани страни, от бизнеса, от а, академичните среди, защото считаме, че въпросът е изключително сериозен и не може да се направи нищо по друг начин. И така, това, което е важно сега, да се приложи на практика предложението, да работим заедно с държавите членки в максимално тясно сътрудничество и именно това възнамерява да направи Европейската комисия. Бих искал да благодаря на всички ви за подкрепата, която оказахте на това предложение, така както беше представено от докладчика. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на Ричард Зебер, докладчик на парламента. Благодаря, госпожо председател. Както вече казах, успяхме да постигнем успех единствено благодарение на отличното сътрудничество, което установихме по между си. Но едно пред... законодателно предложение е толкова добро, колкото е добро прилагането му. А в областта на водните ресурси прилагането е проблем. Мисля, че трябва да разглеждаме не само разходите, но и ползите. Най-вече, що се отнася до общественото здраве, мисля, че е ясно, че колкото по-чиста вода предоставяме на гражданите, толкова по-добро е тяхното здравословно състояние. Фармацевтичните вещества, мисля, че взетото за тях решение е една положителна крачка напред. Разбира се, трябва да продължим да събираме данни. Не става дума за това по линията на политиката в областта на водните ресурси да наложим забрана върху този или онзи медикамент, а става дума за това държавите членки, където се употребяват определени медикаменти, да се погрижат за това във водните им басейни да не попадат остатъци от тези медикаменти. Това въжи както за лекарствата за хуманна употреба, така и за ветеринарните лекарствени препарати. Искам да се възползвам от възможността да се обърна и с една молба към господин Поточник. Наистина се надявам колежът на комисарите да последва предложението на господин Бърние за изключване на водоснабдяването от директивата за концесиите. Това е едно добро според мен предложение, тъй като водните ресурси са една много деликатна тема. Водата е едно много важно благо. Не би следвало тя да се урежда от директивата за концесиите. Мисля, че като се има предвид настоящата ситуация, е по-добре водните ресурси да бъдат изключени от приложното поле на този текст. Да се надяваме, че ще бъде възприето това предложение от страна на комисията. Благодаря, казва председателят. Приключваме разискванията по тази точка. Ще гласуваме по текста утре в 12 часа. Следващата точка от дневния ред е